министър Кивине. Благодаря, господин комисар. Благодаря и на изказалите се по време на тези разисквания. Преминаваме към следващата точка в дневния ред. Доклада Бодил Валеро. Износ на оръжие, изпълнение на обща позиция. Давам думата на докладчика Валеро за 4 минути. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам в началото да благодаря сърдечно на всички докладчици в Сянка за доброто сътрудничество. Нямаме единство по всички подробности, но като цяло имам обща позиция за това, че контрола на експорта на оръжията трябва да се засили. Имаме различни политически позиции, но когато искаме да ограничим попадането на оръжията в неправилните ръце, то имаме единодушие. Е, контрола върху експорта на оръжията е важна част от нашата външна политика. Това обаче е все повече и вътрешен въпрос. Видяхме какво се случва в Европа, терористичните нападения. Те бяха извършени от поддръжници на Даеш, които имат достъп до европейски оръжия. След нападението в Каталония много се говореше за експорта на оръжие. Знаехме, че краля иска да отиде в Саудитска Арабия, за да пледира за испанския износ на оръжие. След това дебата се насочи точно към този проблем. Не искаме да продаваме оръжие, искаме да имаме мир казаха хората на улиците на Барселона. Каква е връзката? Продават се оръжия на Саудитска Арабия, тя плаща за е, джамии в Европа и е, добре интегрирани младежи се радикализират в е, и извършват е, нападения в Европа. Саудитска Аравия обаче е, не само подкрепя създаването на радикални джами, тя също изнася оръжия за войната в Сирия, за групи като Алкайда, е, фронта Нусра и Даеш. Ние не можем да приемем нещо подобно. Имаме една значителна е, и стабилна рамка относно критериите. Те са 8 на брой. Това е една стабилна рамка, от дистанцията на времето обаче можем да констатираме, че оценката на риска на държавите членки не е била достатъчно добра. Тук трябва да зададем няколко въпроса, съответно. Защо някои държави членки продължават да издават лицензи, лицензи за държави, в които има война? Можем ли да спрем последващите поръчки? Можем ли да спрем попадането на оръжията в ръцете на други крайни потребители? Ембаргото е единствената система, която работи и която може да спре износа, когато той вече не отговаря на рамката. Естествено, нашата оценка на риска в дългосрочен план трябва да стане много по-добра. Трябва да се запитаме, освен това, как така 40% от е, нашия е, износ на оръжие отива в барутния погреб, наречен Близък изток, и само 15% отиват в други европейски държави. Оръжената индустрия може да покрива нашите вътрешни изисквания, но много често се изтъква запазването на работни места като основание за нейното още по-голямо развитие. Не трябва да си затваряме очите тогава, когато нашия износ на европейски оръжия е в разрез с нашите собствени права. Ще направим препоръки за промени. Искаме да се засилят изискванията за отчетност да има по-добро проследяване и се надяваме, че ще може да се въвеждат и санкции срещу страните, които нарушават правилата. Надяваме се, че госпожа Могерини ще прояви инициатива и ще използва възможността за налагане на ембарго тогава, когато се нарушава международното хуманитарно право. Не става дума само за нашата сигурност, става дума и за имиджа на Европа. Сега Давам думата на министър Масикас от името на върховния представител и Европейската комисия. Благодаря, господин председател. От името на върховния представител по външните работи, госпожа Могерини, приветствам тази възможност да ви поздравя и да коментирам доклада на госпожа Валеро. Докладът е пример за парламентарен контрол по въпросите на износа на оръжие. Каналите на взаимодействие по износа на оръжие с Европейския парламент и неправителствения сектор, както и на научните среди се развиват. Това е постижение, което говори за това, че прозрачността и диалогът могат да се из... са възможни а, без а, това да влияе на интересите на заинтересованите лица. Когато застъпваме идеята за прозрачност чрез договора за търговия с оръжие, е необходимо да кажем, че прозрачността не противоречи на националната и регионална сигурност. Европейската рамка за износ на оръжията се основава на обща позиция за износа на оръжи, прията през 2008 година. Тази рамка е уникална. Тя се основава на националните отговорности на държавите членки за решение за даване на лиценз заедно с обмен на информация между държавите членки. Списъкът с критерии за оценка е всеобщ. Той включва зачитане на правата на човека и международното хуманитарно право, въздействие, опасността от отклоняване и въздействие върху националната и регионална сигурност. Също така има потребителско ръководство, което беше разгледано през 2015 година, за да бъде приведено в съответствие с договора за търговия с оръжие. На този фон на национални отговорности, упражнявани заедно с критерии за оценка на риска, общите критерии на, общ, на обща позиция са повишаване на прозрачността и сближаване на националните политики. В подкрепа на тези цели съветът и Европейската служба за външна дейност осигуряват платформа за обмен на информация и именно работната група на съвета по търговия с оръжие, както и платформа за обмяна на информация, имаща отношение към оценката на риска в това число подробности за отказ на лиценз. Оценката на обменът на информация претърпя изменения. Целта е да се сближат политиките за търговия с оръжие на практика. Сега накратко няколко думи за ситуацията извън Европейския съюз. Редица трети страни са приели критериите на обща позиция на Европейския съюз, за да им помогнем в ежедневното изпълнение. Европейския съюз от 2009 година има програма за финансиране на техническото сътрудничество. Последната фаза за периода 2016-2017 година ще приключи през декември. Вече се предприемат стъпки, за да продължи работата с ново решение на съвета за периода 2018-2019 година. По-нататък искам да спомена договора за търговия с оръжие. Там са изложени широко приети стандарти за постигане на прозрачност в търговията. Този договор влезе в сила през 2014 година 130 страни са го подписали, 92 страни са страни по него, в това число всички държави членки на Европейския съюз. Някои от най-големите износители, вносители на оръжие, като Русия, Китай, Индия и Пакистан, не са подписали нито ратифицирали. Всички дипломатически способи се прилагат, за да бъдат насърчени страните, не подписали договор, да се присъединят към него, като, се оси... като осигуряваме нужната помощ. Търговията с оръжие става все по-глобализирана. Наш дълг е да даваме пример при износа на оръжие от Европейския съюз. Също така наш дълг е да подкрепяме други производители и търговци да прилагат стандартите на договора. Благодаря. Сега ще чуем политическите групи. Започваме с НП. Господин Кялам, две минути. Благодаря, господин председател. Е, министър Музикас, бих искал да благодаря на колегата Валеро за е, наш, нейната откритост и е, склонност да разбира различни гледни точки, различни от нейната понякога. Първо искам да кажа, е, че е, първо се подчертава правото на самоотбрана. Следователно, държавите членки имат законното право да придобиват военна технология в подкрепа на тяхната самоотбрана. Е, обща позиция и ясни критерии са ангажимент от страна на държавите членки системно да контролират износа и тяхната собствена е, военна индустрия. Но всичко, е, издаването на лицензии трябва да се основава на ясни критерии. Но има проблеми при постигането на обща позиция. Трябва да има по-строг и по-последователен подход. Европе... Европейската народна партия не вижда необходимостта от специфични нови критерии, а по-скоро санкции за засилването на контрола. Според нас, първо е, трябва да имаме е, строго придържане към поетите ангажименти. Но това, което е най-необходимо, е да има своевременна умен на информация по експортните лицензии и по текущия износ. Държавите членки трябва да предоставят информация, е, те трябва да е, е, поделят е, такава информация, за да се прецени доколко други държави членки трябва да отдават лиценз износ или да го откажат. Аз приветствам подхода на Европейската комисия, особено главен щаб за обмен на информация. За нас е, е, обмена на информация си остава основно безпокойство. Ние трябва да се занимаем с проблемите ефективно, е, чрез съвместна стратегия, както от страна на държавите членки, така и на Европейската комисия. Ние искаме раздано гласуване по параграф 29 и 34, заедно с европейските консерватори и реформатори. Ние се надяваме колегите да подкрепят това гласуване. Председателя благодаря. От името социалистите и демократите е, Инес Аяла Сендерс. Благодаря, господин председател. Искам и аз да благодаря на докладчика. Благодаря на всички работели по доклада за добрата работа. Благодаря в частност на госпожа Валеро за това, че включи някои новаторски елементи. Например, възможността да се включи списък с лица, които а, са заподозрени в търговия с незаконни оръжия. Освен това, тя включи в доклада и необходимостта да се гарантира защитата срещу терористични нападения, което пък от своя страна трябва да се основава на достъпа до националните бази данни, свързани с лицензите. Съгласихме се да включим и обучението за хората, които ще имат достъп до тези бази данни. Включихме и текст свързан с Брексит, за да отчетем факта, че Великобритания след известно време няма да бъде член на Европейския съюз. Искаме Великобритания да има същите стандарти, както нас по отношение на международната търговия с оръжие. Радвам се, че докладчика включи и текст посветен на подаващите сигнали за нередности. Когато някое лице подаде информация за нередности, за това, че не се спазват изискванията от страна на някой колега, например, би трябвало да се действа. Когато се появят отрицателни, лоши практики, ще се създадат и черни списъци. Имаме, освен това, възможност за допълнителна интеграция на европейското законодателство, за да може да имаме още по-голяма стабилност и възможност за ограничение на експорта. Господин Ван Орден. Благодаря. Да не забравяме, че отбранителната индустрия е много важна и за сигурността, и за економиката. Да не подценяваме тяхното значение. Пет европейски страни са сред първите 10 износители на света. Въоръжената индустрия е отговорно регистрирана. Имаме износен режим, който гарантира, че доколкото е възможно, оръжията да не попадат в ръцете на потенциалните врагове, държави разбойници, терористи. Не искаме да налагаме допълнителен регламент на националните индустрии, чисто и просто за да отговорим на призивите за европейска интеграция. Собствената ми страна, Обединеното кралство, вече има много добра и добре действаща система за контрол, независимо от европейските дейности. И има много елементи в доклада, с които сме съгласни, но не сме съгласни с други. Например, засилване на контрол на Европейския съюз върху държавите, Надявам се, че няма да се приеме идеята за санкции срещу страни, които не приемат обща позиция. Също така не виждаме защо в момент на бюджетен натиск е необходимо, за, необходимо да създава бюджетен фонд а, за служители по лицензирането. Радвам се, че след приемането на нашето изменение се приема договорът за търговия с оръжие на ОНЕ и благодаря господин Масикас за това, че поставихте акцент. Трябва да попитаме защо е необходимо Европейския съюз да предприема дейност в тази област, след като има една международна общност, която би трябвало да предприеме мерки. Всъщност много малко се споменават страните, които първи злоупотребяват с международната система и а, сеят а, насилие Русия, Пакистан, Китай, Северна Корея. Ето тук трябва да насочим усилията си. Никой от тези страни са подписали а, договор за търговия с оръжие. Всички държави членки са подписали този договор от друга страна. Благодаря. Е, към вас има въпрос е, господин Ван Орден от е, госпожа Скот Кейто. Приемате ли? Прего, на благодаря. Този дебат съвпада с демонстрации срещу най-голямото въоръжейно изложение и след посещението на госпожа Мей в Саудитска Аробия. Ще гласувате ли за доклада Валеров, който се призовава прекратяване на продажбата на оръжия за Саудитска Арабия, кои оръжия, които се използваха за убиване на деца в Йемен? Отговор да. Аз познах какво ще ме питате. Не ми харесва формулировката ви. Разбира се, напълно осъждам убийството на деца и други цивилни лица в ситуации на военен конфликт, но забрана за оръжия за Саудитска Арабия, разбира се, че не одобрявам подобни забрани. Имаше кампания срещу оръжейната търговия, срещу Англия, правителството на Великобритания. Делото беше гледано във Върховния съд през юли и Върховният съд постанови решение в полза на британското правителство. Нямам време да го прочета но общо взето според решението, решението да не се прекратяват продажбите на оръжие Саудитска Арабия не са нито рационални, нерационални, нито погрешни. Благодаря господин Нарт от името на групата АЛДЕ. Минута и 30 секунди. Благодаря, господин председател. Нека не смесваме нещата да се защитим едно, но какво означава правото на самозащита? Тук има 8 критерии. Е, това трябва да бъде нещо ефективно, а не просто риторика. Каква е действителността? Стотици хиляди е, са жертви на бомбардировки с оръжие, произведени в Европейския съюз. Какво става? Какво става в Европейския съюз? Трябва да разберем, че е, така наречената почтенна търговия на оръжия убива. Не бива да смесваме две неща правото на самозащита и е, продажбата на оръжия за е, да бъдат убивани хора. Ако има критерии, нека да ги спазваме. Ако има санкции, нека да ги спазваме. Когато има свърхпроизводство на мляко, има санкции. Докато сега, когато говорим за продажби без да се спазват тези ясни критерии, трябва отново да има санкции. Има страни, които не спазват тези критерии. Ето защо ние трябва да бъдем е, последователни. Когато пра... говорим нещо, после трябва да правим това, което сме казали. Нека да престанем с цинизма си. Е, е, е, добре, нека продаваме тогава оръжие, на който иска да купува. Госпожа Льозинг. Изслушах господин Ван Орден. Когато го слуша човек, може да се каже, че всичко е наред. Само, че имаме експлозия на износ на оръжие от Европейския съюз. Господин Нарт справо спомена и Йемен. Радвам се, че сега в доклада предлагаме стъпки за ограничаване на експорта. Мисля, че трябва да има в някои случаи още по-категорични стъпки, защото е много важно да има сериозен напредък. Има един проблем и доклада го споменава. Осемте критерия са в основата на една задължителна рамка за износ на оръжие от Европейския съюз. Господин Келам, ние не говорим за нови критерии. Не става дума за това. Виждаме обаче, че почти всички държави нарушават тези критерии. И то в голяма степен. Германия. Тук, между другото, въобще не говоря за Русия. В Германия, например, има проучвания, свързани с 2015 година и те показват, че повече от 4000 лиценза, които са дадени за експорт на оръжие, са в нарушение на критериите. И съм убедена, че положението в други държави не е много по-различно. Затова трябва да направим спешно три неща. За съжаление, доклада споменава само първия аспект, но не и другите два мисля, че трябва да има задължително изискване за отчетност. На второ място, 8-те критерии трябва да бъдат спазвани и трябва да има наблюдение от независими органи и трябва да има санкции срещу тези държави, за които знам, че постоянно нарушават критериите. Без подобни мерки аз се опасявам, че износа на оръжие е, от Европа ще продължи в същата степен и ние ще допринасяме за разпаването на конфликтите в останалия свят. Благодаря госпожа Луначек от името на Зелените. Благодаря господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа. Виждаме какво се случва през последните години. Що се отнася до миграцията, трябва да се запитаме е, защо хората е, идват. Естествено, положението в техните страни не е розово. В тази връзка трябва да споменем и износа на оръжие. Колегата Валеро спомена, че общата позиция от преди години е законно, законово обвързваща. Има забрана за износ на оръжия там, където се водят военни действия. Аз призовавам за забрана на износа за оръжия за Саудитска Арабия. Защо? Защото Саудитска Арабия води военни действия в Йемен. Това е неприемливо. Моята държава Австрия изпрати 30 000 оръжия в Саудитска Арабия миналата година, а в Йемен постоянно се пролива кръв. Аз призовавам призива към госпожа Могерини да наложи истинско уражено ембарго срещу Саудитска Арабия. Благодаря. Благодаря сега от името на СПД. Господин Карвар. Благодаря, господин председател. Изтасането на оръжие и муниции си е работа на суверенните правителства. Е, аз смятам, че подобна политика трябва да бъде само прерогатива на държавите членки. В доклада всъщност се ограничава от една страна демократичната отчетност и от друга страна се налагат допълнителни изисквания от Обеденото кралство. Аз лично отхвърлям подобно искане. Господин председател, мисля, че липсата на яснота в документите създава само допълнителни проблеми. При всички случаи Обединеното кралство трябва да се оттегли от Европейското военно командване и да остане само в НАТО. Затова и британският народ реши да напусне Европейския съюз миналата седмица. Господин Шафхаузер от ЕНФ, една минута. Износа на оръжия държавите членки а, при правила, които пречат на свободата на нашите държави. Видяхме как стояха нещата при Мистрал и Франция разруши доверието на евентуални а, купувачи. А всъщност ние следвахме препоръките. Когато западното оръжие трябва, се случва да попадне в неонацистски групи или джихадистки, както в Сирия, или в Близкия изток, който има доста особен виждане за демокрацията и правата на човека, това става възможно с подкрепа на комисията и дори с подкрепа на този парламент за някои държави. Не можем да поставяме под въпрос доверието в Франция навън. Това, от това зависи нашия суверенитет и Франция трябва да излезе от тази ситуация. От името на групите господин Галер. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря наистина е, за вашето изявление. Искам да благодаря и на колегата Масикас. Ние обсъждаме външната политика и трябва да си дадем сметка, че Европейският съюз е единствения регион в света с толкова амбициозен списък от критерии за това какво не може да бъде доставяно. Този каталог всъщност е препоръчителен и за останалия свят. Той би трябвало да даде насоките, но нека бъдем реалисти. Общата позиция на съвета може би нямаше да се реализира, тъй като държавите членки искат сами да определят какви са критериите за износа. Такава е реалността. И въпреки това, в работната група на съвета тези въпроси се обсъждат редовно. Също така се обсъждат и различните зони на военни конфликти. Би било добре, ако се стигне до обща позиция по специфични зони на конфликти. Това би било добре за интересите и на съответния регион, и на международната общност. Мисля, че такива обсъждания трябва да се провеждат в съвета. В националните парламенти също. Благодаря ви, колегата Пицула. Благодаря, господин председател. Държавите имат е, законното право да се въоръжат е, за своя отбрана, но всички сделки трябва да бъдат е, прозрачни, трябва да има и задължение за отчитане и докладване. Разбира се, има предприятия, които законно произвеждат оръжие съгласно всички правила, но има и от друга страна огромни количества оръжия, които се изнасят от Европейския съюз, така че ние изискваме по-голяма прозрачност. Обикновено международната общност реагира с закъснение след избухване на а, конфликти и липсата на обща един политика води до разширяване цялостния пазар на оръжия и износа на военна технология. Госпожа Томашич, една минута. Благодаря ви. Оръжията, които се изнасят от европейските производители за трети страни, често попадат в погрешни ръце и това нарушава хуманитарните законови норми. Знаем, че войната е огромно бедствие, което за съжаление събужда най-лошите инстинкти от хората. Това е индустрия, за съжаление, която процъфтява по време на конфликти. Ние не можем да контролираме следващите брънки от веригата. Е, но трябва да си даваме сметка, че в крайна сметка се убиват хора. Би трябвало да се упражнява контрол, но това, което предлага върховния представител, няма да доведе до резултат. Не мога да го приема. Според мен, това, което се предлага, е в услуга единствено на големите производители. Прекъсват Председателя. Доклада, който вчера беше е, публикуван от е, Интернационал, докладва за огр... огромни количества брой хора, които са убити в конфликти и други, които е, страдат е, поради големия износ и присъствие на оръжие. в е, бомбардират се болници, училища и се формират саудитски пилоти в Испания, като това е в нарушение на международното право. Правителството на Испания и краля на Испания трябва да, да преразгледат своите отношения с пред, предприятията от страните на Персийският залив. Не може интересите на предприятията да, да вземат връх пред човешките права и прозрачността. Разбираме, че не, не само трябва да гласуваме за този доклад, но да поемеме е, за отговорността той да не остане на хартия, господин Бухнер. Благодаря. Европейският парламент днес ясно изказа своята позиция против износа на оръжие за региони в криза. А всъщност Германия е един от основните износители на оръжие към подобни региони. Независимо от това, кой е, ще победи в изборите, Меркъл или Шулц, е, ситуацията ще продължи. Те е, доста често се представят като благодетели на беженците, но този износ на оръжие създава много от предпоставките за ситуацията, от която бягат тези бежанци. Да се използва оръжието срещу собственото население, това забелязваме и в Саудитска Арабия. Египет бомбардира собственото си население под предлог, че се бори с терористите. Това е лицемерно да се създават по този начин причини за този процес. Господин Касталдо, за една минута. Благодаря, господин председател, драги колеги. От година и половина обсъждаме актуализация на тази обща позиция по износа на оръжие. Всъщност износа нараства с, с, с мнителни демократични правила, а Саудитска Арабия и а, ние като парламент през февруари 2016 година ние поискахме ембарго върху оръжията а, чрез а, тази обща е, европейска позиция. А, Италия постигна бум в износа на оръжие към Саудитска Арабия през 2016 година. А, да, ние обсъждаме, гласуваме, а, но държавите членки остават глухи и хората продължават да умират. А, нашите ръце са умърсени с кръв и без санкции, без контрол всичко това са само лицемерни приказки. Изграждане е една лицемерна фасада. Благодаря на докладчика, че е записал това в доклада. След като господин Лебротон Благодаря, господин председател. Националната отбрана е национална компетентност и трябва да остане такава. Всяка държава има правото да разполага с военна технология има правото да изнася оръжие, но все пак трябва да, взе, да бъдат взети предпазни мерки срещу държави, които биха обърнали това оръжие срещу нас или директно, или чрез терористични организации. Така че аз приветствам доклада Валеро, когато се подчертава необходимостта от съгласуваност между държавите членки, включително и Великобритания но съм скандализиран от този доклад в тази му част, която предоставя правото на Европейския съюз е, да предоставя решение дали държавите да изнасят или не оръжие. Това е накърняване на националния суверенитет. За това ще гласувам против. Госпожа Алиомари, имате думата. Благодаря, господин председател. Когато говорим за отбрана, когато говориме за износ на оръжие, не можем да говорим празни приказки. Големите страни износителки, европейските страни, се, се придържат към много високи стандарти в международен план и европейски че страните имат и допълнителни стандарти, свои собствени, които са и по-високи и по-строги от международните, като Франция. Същевременно, нека не забравяме и конвергенцията на интересите на нашите страни е, в е, борбата с е, тероризма, различните видове търговия, незаконна търговия и конфликтите в различни страни. Конфликтите първоначално са местни и постепенно се разразяват и стават международни. Така че има солидарност и ние трябва от време на време да помагаме на някои страни да се защитават, когато те споделят нашите ценности да, прекрат, да прекратиме да, им изна, да изнасяме оръжия в тези страни е идеологически подход. Това означава, че просто ние или затваряме очи, или се правиме на лицемери. Така че да, да се контролират стрикно износа на въоръжението, това е, е абсолютно необходимо. Но да престанеме да изнасяме в името на някакви пацифични, мирни утопии, просто ние отнемаме правото, което ние имаме на други. Госпожа Лио Мари, за вас има а, син картон, госпожа Луначък. Е, госпожа Алио Мария, вие казвате, че този доклад е всъщност доклад на пацифисти и е, че не можем да забраниме износа на оръжие в Европейския съюз. Но в крайна сметка решението е взето от държавите членки, включително и Франция. Просто има един списък на критерии и списък на, на страни, към които не може да се изнася, като например Саудитска Арабия, която използват това оръжие в Йемен за бомбардиране на мирни граждани. Така че смят, смятате ли, че а, забраната на износ за някои страни е просто нещо неразумно? Тук става дума за защита на човешки живот и на война. Няма микрофон. Е, госпожо Луначек, знам какво е война. Като министър на отбраната съм посетила много страни във война и знам какво е истинска, истинска война. Вие задавате всъщност два въпроса. Първо, критериите. Да, страните са приели критерии, аз го казах и казах, че Франция е приела най-високите стандарти, най-строгите критерии за износ на оръжие. А що се отнася до Саудитска Арабия? Тук много се говори за Саудитска Арабия. Аз съм председател на делегацията за отношение с страните от Персийския голф, е, Пазалив. А, като говорим за това, нека говорим за Иран и за всички унези, които бомбардират мирни граждани. И не забравяйте, че коалицията на страните от Персийския е, залив се е намесила по искане на Йеменското правителството. Какво искате да кажете? Че, че вие е, искате да подкрепите бунтовниците срещу законни правителства? Господин Госпожа Го. Благодаря, аз напълно подкрепям госпожа Луначек и това, което току-що каза на Анмари. Всъщност, общата позиция, благодарение на френското председателство, стана обща позиция. Благодаря и на госпожа Валеро за това, че обръща внимание на износа на оръжие. Всъщност Франция редовно погазва критериите и не ги зачита при износа на оръжие. 2016 година имаше износ към Саудитска Арабия. Ние поискахме да се наложи ембарго, защото знаем, че срещу Йеме се води престъпна война. Въпреки това имаме тези пратки на оръжие, никой не го е грижа какъв е режима, който ги внася. И от това зависи световната сигурност, както и европейската сигурност, защото тези оръжия после се връщат в Европейския съюз чрез трафика на оръжие и те попадат в ръцете на терористите, както виждаме във Франция. Необходимо е да има контрол, механизъм за уведомяване и за санкции. Необходимо е след износа този контрол да продължи, за да няма повторен износ и така до безкрай. Трябва, освен това, Обединеното кралство след Брекзит да остане обвързано с общата позиция. Господин Фелнер. Да. I den här frågan så är det enkelt att bli populär. Благодаря. господин председател. Лесно е човек да бъде да стане популярен и дори популист, когато говорим за подобни е, проблеми. Да, оръжията убиват хора, така е. Но Износ на оръжие е част от политиката за сигурност и отбрана. А в тази област обикновено лесните и прости отговори са невалидни. Дали трябва да разглеждаме всеки от всеки отделен износ по-отделно? Кой ще решава как да се извършват, към кой да изнася, към кога да изнася? В моята страна ам, политиците вземат самостоятелни решения, но измежду зелените и червените има единодушие, че трябва да има обща политика и общи е, решения. Да, разбира се, че можем да постигнем по-добри резултати, ако има по-тясно сътрудничество между нас и ако се взе, взе, е, решенията се вземат с консенсус. Господин Фелнер, има син картон към вас. Докладчика. Бих искала да ви попитам защо смятате и откъде имате информация относно общото, общата позиция, общото решение. Тук става, става дума само за минимални изисквания. Смятате, че Швеция трябва да, да наложи по-строги мерки или тук става дума просто за контрол, за надзор на а, износа, нищо повече. Очаквам вашият отговор. Вие не споменавате нюансите. Вие а, изисквате да се възприемат санкции и ако Европейският съюз всъщност ще налага санкции на държави, които не се съобразяват с известни правила, ще се стигне до някак си до супранационалност. Аз не смятам, че санкциите са нещо ре, реалистично. Аз мисля, че държавите членки искат да си запазят правомощията, що се отнася до тази област. Госпожа Пост. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря е, на докладчика Валероза неговата работа. Като представител на феминистка инициатива и убеден пацифист, искам да подчертая колко трудно е да се гласува, когато става дума за оръжие. Смятам, че трябва да се увеличи контрола над износа от Европейския съюз, износа на оръжия наистина истински подем се наблюдава в тази дейност. А, дали не е по-добре да се забрани производството на оръжие просто? предимно пацифистските и феминистски движения отстояваха тази кауза и дълго време се смяташе, че това не е възможно и никога няма да бъде постигнато но песимистите е, не се оказаха прави е, по отношение на ядреното оръжие. Наистина вярвам в тази феминистка мисия да създадем един е, свят без оръжие. Господин Парньо, в този а, опасен свят е очевидно, че ние трябва да изградим Европа на отбраната. А, в това е една реалност, която има все по-голяма сила и днес е дори необходимост. Трябва да поемем съответната отговорност и да действаме чрез доверие, да изградим тази Европа на отбраната. От една година бяха, беше извървян огромен път, защото ние трябва да се отчитаме и именно това е основният елемент в този е, доклад, в който е, се изисква по-добра прозрачност в този сектор. Е, отговорност за нашата дейност и доверие на обществеността в нас. Това е днешното ни послание. Благодаря ви. Господин Коферати. Една минута. Благодаря ви. Аз съм убеден, че Европа има нужда от едни по-ясни и строги правила за контрол на оръжения износ. Положението е наистина много тревожно. Имаме доста сигнали от последните няколко години, за тях вече се говори, има увеличение на износа от 28-те държави членки. Освен това, още нещо, на което не се обръща достатъчно внимание. Систематично се погазват 8-те критерия, които бяхме одобрили. Ако не приемем нови правила, ако не се въведе истински режим на санкции, ще продължим на думи да проповядваме мир и същевременно съвсем съзнателно да разпалваме война. Трябва да започнем да работим по посока на това, което предлага доклада. Господин Фрунзолика, благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, много е важно наистина да имаме последователно изпълнение на общата позиция. Това определя и доверието към Европейския съюз като глобален участник. Оръжейният контрол трябва да бъде строг, прозрачен, да се приема от всички партии – Държавите членки трябва следователно да зачетат общата позиция и да приложат критериите. Аз съм убеден, че е необходимо да има по-строго изпълнение на общите критерии и по-добра прозрачност, особено що се отнася до последните данни. Оказва се, че 26-7% от глобалния износ идва от Европейския съюз – и накрая, но не и по значение, трябва да се изпълнят задълженията по докладването. За това ни трябва един строг механизъм за санкции на държавите членки, които не се съобразяват. Благодаря. И сега пристъпваме към спонтанните изказвания. Господин Лиц. Госпожо председател, благодаря ви Както казаха много колеги, от 2008 година бяха наложени 8 ясни критерия за износ на оръжие. За съжаление обаче повечето или понеже някои държави членки не спазват тези критерии. Затова аз бих подкрепил предложението за санкции спрямо страните, които не спазват критериите, както и е, ембарго, което бихме могли да наложиме на Саудитска Арабия. Е, кандидата Мартин Шулц казва. че че социал-демократите в е, Германия биха искали да намалят е, износа на леко оръжие към страните, които са в война. Нашата политика трябва да бъде единна. След... И Колегове, Předkládaná zpráva ukazuje, в як небезпечна ситуация се нахазиме. Уважаеми колеги, Докладът показва колко е опасна ситуацията, защото огромният обем от превозвани оръжия е нещо безпредседентно. 86% от оръжията стигат до Близкия изток. Има сигнали, че някои държави членки са сключили стратегически партньорства с страни, които погазват правата на човека. Същевременно не се обръща достатъчно внимание на това, че трябва да се намали финансирането на уражения износ. Това е гаранцията за мира. Европейския съюз е втория най-голям износител на оръжие. Това е наистина лицемерно. Господин Синадинос. Благодаря, госпожо председател. Военната индустрия предоставя оръжия не само на воюващите страни, а и брутния вътрешен продукт. Някои скандали говорят и за черни каси, така че това, този текст създава известни препятствия между държавите членки и трети страни. Това е фактор за доверието в политиката за отбрана и сигурност, но е застрашена тази политика от е, истинска насоченост. Европейският съюз не прави нищо, например, по отношение на всички атаки от Турция към Гърция и Кипър. Господин Донано. Да, госпожо председател. Ние сме многобройни пацифистите, но не трябва да бъдем и наивни. За това аз приветствам доклада на госпожа Болеро, която който е много балансиран и който набляга на аспекта отбрана, но също така не можем да бъдем наивни. Знаеме, че е, Китай, Русия, Съединените щати имат много конкурентоспособна военна индустрия. Но важни са критериите. Разбира се, на първо, на първо място защита на човешките права, в, в страните, които внасят оръжие, както и зачитането на международното право. Нека не забравяме, че много от оръжията попадат в страни, които далеч не са много демократични. Разбира се, трябва да има и абсолютно прозрачни операции и износ. И аз е, съм за създаване на една Европа на отбраната, както и господин Паню. Уважаеми колеги, моята страна Унгария отдавна е разбрала, че трябва да се намери причината за проблема – Виждаме го заради миграцията. В крайна сметка въоръжените конфликти водят до миграция. Но кой отговаря за тези конфликти? Със сигурност виновникът не е Унгария. Кой измисли блестящата идея да се свали режима на Асад в Сирия и да се въоръжат определени групи, които всъщност са терористи. Очевидно хората, които са се възползвали и са спечелили от това, трябва сега да приемат мигрантите. Чия блестяща идея беше да се води война с Ирак заради оръжията за масово унищожение, които се каза, че са там? Пак казвам, нека тези, които обраха печалбите, да си приемат бежанците. Кой реши също така, че трябва да се промени положението в Либия, след което започнаха да идват всички хора от областта под Сахара? Следващия оратор. Thank you very much. Благодаря. Докато говориме в момента в момента в Лондон се провежда един панаир на оръжието, както на всеки две години. Повече от хиляда фирми излагат своите произведения, танкове, оръжия. Там присъстват делегации, представители на военни, включително и представители на, жени, на страните, които са в конфликт. това мероприятие се организира от правителството, но също време остава някакси секретно, за да няма протест от, страни, от страна на гражданите. А същевременно мероприятието се плаща от е, английските данекоплатци. Така че аз също призовавам за повече прозрачност, както и останалите. Господин. Благодаря. Обемът на продадено оръжие достигна огромни обеми за последните 5 години 20 процента в повече спрямо предишния петгодишен период. И според общата позиция, наистина тези данни показват колко значително се е променила международната ситуация, е, но трябва да се включат нови критерии в тази обща позиция, които да отчитат също така рисковете от корупция и отклоняване на оръжия за износ. Това са въпроси, които трябва да бъдат решени трябва по-ясно да бъде очертана ситуацията е, в държавите, към които се осъществява този е, износ. Е, благодаря ви. Приключихме с тази група изказвания и давам думата на господин Масикас. Много ви благодаря. Благодаря за дебата. Отново стана ясно, че износа на оръжие е една област, която ни отвежда към изключително сложни въпроси хуманитарни, морални, геополитически. Аз няма да навлизам във всички тези проблеми но искам да изразя съгласие с казаното от господин Михаил Галер, а именно, че Европейския съюз разполага с най-строгата система за надзор, докладване и определяне на критерии за този износ. И това в сравнение може би с целия свят – не знам дали всички го оценяват, но най-малкото това е фактор и той трябва да бъде признат, включително и от Европейския парламент. Има две подгрупи от конкретни въпроси. Първата е свързана с износа на оръжие за Близкия изток – и по-конкретно Сирия, Саудитска Арабия, Ирак и Йемен. Аз споменах критериите. Критерий номер две е критерия за права на човека. Той беше използван за да се откаже лиценз за уражен износ 72 пъти през 2015 година и 89 пъти през 2016 година. Вие сигурно ще кажете, това не е достатъчно, но ето и тук виждаме една тенденция, която трябва да се отчете. Що се отнася до ембарго на и износ от Европейския съюз към която и да било страна по света, това е нещо, което може да се определи само с единодушното съгласие на всички държави членки. Благодаря ви за този толкова важен дебат. Всъщност една от най-важните идеи при износа на оръжие от ЕС е прозрачността на ниво Европейски съюз винаги се предоставя подробна информация, тя може да се провери от обществеността. Всичко това се докладва и следователно може да бъде успорено. Това е важно и за отговорностите на компетентните органи. Това е всъщност в основата на европейската обща позиция – в контекста на международните норми. Същевременно държавите членки имат и своята свобода. Европейската обща позиция призовава за максимална конвергенция и колкото се може повече общи елементи. Разбира се, конвергенцията е един текущ процес но принципно ние я подкрепяме. Освен това, един по-активен парламентарен надзор и на национално ниво, и на европейско ниво също ще помогне на конвергенцията. Докладът призовава за такъв надзор. Още веднъж аз оценявам много високо ролята на парламента, който поставя този въпрос на дневен ред. Благодаря ви и сега се връщаме към вас, госпожо докладчик. Заповядайте. Благодаря много. Проведеният дебат наистина показа различните мнения по тази тема, но именно това е целта на дебата. Да, някой изказа тук съжаление, че не, не сме говорили за останалата свят, но е, всъщност е, ние говорим за износа на оръжие на Европейския съюз, не на останалия свят. Не става дума да се прекрати износа на оръжие, въпреки е, че някои остават с впечатление, че това трябва да бъде преустановено. Така че призовавам ги да прочитат по-внимателно доклада. Това е изграждане на обща позиция и важното е тя да се прилага на практика, реално. Понякога се нарушават критериите, те не се спазват. Има проучване, е, показващо това, но някои държави членки пък са приели по-стриктни правила от е, тези залегнали в общата позиция. Е, да, Франция твърди, че Франция има най-стрикни правила, Италия казва, че те прилагат най-стрикните правила или Великобритания твърди същото. А всъщност важното е да се спазват тези правила, които ние сме приели и тези, които искат, могат да приемат по-стрикни от нашите правила. Също така стои въпроса, свързан с нарушаване на правата на човека и на жените. Когато